Откривам заседанието на председателския съвет, открит за всички членове на парламента. Приветствам с добре дошъл кандидата за заместник-председател на комисията, господин Тимерманс. Както знаете, парламентът съгласно член 118 и приложение 16 от правилника за дейността си подготвя гласуване за избор на следващата комисия. За тази цел следва да направим оценка на кандидатите за членове на комисия възоснова на общата им компетентност, ангажираността им на ниво Европейски съюз и личната им независимост. Следва да подложим на оценка също така и знанията им за съответния ресор, както и комуникативните им умения. За тази цел се провежда и днешното изслушване, последното в навечерието на съседанието на съвета на председатели на парламентарни комисии. Предстои господин Тимерманс да направи встъпително изложение в рамките най-много на 15 минути. То ще бъде последвано от общо 45 въпроса от страна на колегите. За всеки въпрос е предвидена максимално минута за изказване господин Тимерманс ще разполага с по две минути за отговор. Тъй като времето ни е ограничено, моля да се вмествате в рамките на отреденото ви за изказване време, както и да се съсредоточавате върху основните моменти, когато задавате въпросите си. Днешното изслушване ще бъде предавано на живо на страницата в интернет на парламента Една техническа бележка. Ако познавате ме, госпожи и господа, аз съм много миролюбив, симпатичен човек, с изключение на случаите, когато се надхвърля времето за изказване. Днес трябва особено строго да се придържаме към отреденото за изказване време. Тоест, след като го надскочите с 15 секунди, ще започнат да светят звездичките на екраните. След най-много една минута ще ви изключвам микрофоните. Госпожин Тимерманс, това въжи и за вас. Имате по две минути за отговор. След като изтекат тези две минути, ще ви моля да приключвате с изказването си. На екрана пред вас ще виждате две звездички. Те ще ви показват, че времето ви за изказване вече е приключило.